Cominciamo, buonasera a tutti. Добър ден, добре дошли. Сега ще дам думата на господин Руди. Благодаря, господин председател. Извинете, че е, продължавам днес следобедното заседание, но искам е, да се върна към болезнената тема е, за член 108 от правилника за това господин Фазакис да не бъде назначен е, за сметната палата. Бих искал да разбера е, какъв е, е документа, който ще бъде внесен в пленарна зала, какъв ще бъде доклада на комисията Комисията по бюджетен контрол. Нашия колега Сендер свърши чудесна работа, обаче Комисията не гласува по нейния доклад. Ние говорихме е, с, с да, не, въздържали се, обаче ние не гласувахме по доклад. Е, искам да разбера какъв е статута на този доклад. Това е ли доклад на Комисията по бюджетен контрол, е, по който ние реално не сме гласували. Искам да ви напомня процедурата, че от сега до пленарната зала всяка група група с 40 депутата може по член 108 да направи предложение за вод в пленарна зала. Е, втората точка е, че ние чухме отговора на унгарското правителство, но всъщност този отговор не е отговор на въпроса. Това, което ме тревожи е, като парламентарист е какво ми каза господин Фаза. Не знам дали можем да назначим някой, който лъже. Или господин Дойч лъже, или господин Фазака лъже. И унгарското правителство не заявява дали е, господин господин Фазака е бил член на тайните служби. В писмото на правителството е посочено, че господин Фазака вероятно е имал е, второ име. Искам да разбера какво значи е, бащино име. Има такива имена. Е, които са част от имената или е някакво кодово название. Така че искам да знам е, вие какво мислите по този въпрос и как е, може депутатите в пленарна зала да бъдат запознати с въпросите, които ние се задаваме и които евентуално биха могли да осветлят колегите преди да гласуват пленарна зала. Гейер, е, господин Гей, благодаря, господин председател. Много жалко, много жалко, че трябва отново да се връщаме на този въпрос. Аз смятах, че процедурата е процедурата, която е приета от координаторите. Познавам пред комисията. Тези, които членуват в тази комисия преди мен и имам предвид социал-демократите, Социал-демократите ми обясниха, че далеч не е за пръв път ръководни служители от бивши правителства в източна Европа е, са подложени на някакво съмнение. На второ място, в е, тази комисия ние сме действали последния начин. Е, е, комисията се отегля в земите си, т.е. преценява е, доколко е компетентно лицето, а не решава вместо съд. Господин Ауди ни каза, че ако отново повдигнем въпроса, ще възникнат проблеми. Искам да не се връщаме отново на е, този въпрос. Вече има взето решение. Решение е гласувано с мнозинство от нашата комисия. Господин Фазакас да бъде предложен, защото защото неговите компетенции са безспорни. Така че като комисия ние сме се свършили официално работата и според мен писмото е съвсем ясно, няма никаква двусмислица в него. Господин председателя казва, Искам да добавя и да поясня, че по време на заседанието на координаторите вчера ние решихме да включим в дневния ред на една от следващите срещи е, начините по които нашата комисия ще действа, когато е изправена пред подобен случай. Тоест, ние намерихме правило, което трябва да се спазва. Това, което се случи преди няколко дни във връзка с назначаването на господин Фазакъс, може да се повтори и за това трябва да се знае как ще се действа в такива случаи. Сега, по конкретния случай, ние вече гласувахме, както напомня господин Гайер и с мнозинство беше дадено указание какво да се прави в пленарна зала, защото ние препоръчаме господин Фазакас. Има и решение на комисията, по силата на което председателя трябва да пише на унгарските власти, за да получи информация. Ние получихме информация и на настоящия етап можем да напишем писмо до господин Бусек и да му обясним какво е станало междувременно, вота ни, дискусията, е, писмото от унгарския министр, и в пленарна зала политическите групи ще си поемат съответната отговорност във връзка с назначаването на господин Фазакас. Давам думата на господин Дойч, обаче искам да бъде кратък, защото това не е точка в дневния ред. Господин Дойч, имате думата. Аз ви благодаря за тази информация. И е, мисля, е, че е, е въпросът на господин е, Оди, който е заместник председател на комисията, е важен. Мисля, че председателят в своето изказване не отговори на въпроса на господин Оди. Господин председател, Вие споменахте за унгарското правителство, което трябва да даде някакъв отговор. Унгарското правителство даде отговор, в което се съдържа явна лъжа. Тази явна лъжа цели да прикрие истината и да заблуди нашата комисия, както и парламент. Отговорът, който ни е изпратен от унгарското правителство, се казва, че има второ име. Лицето има и второ име Стефан. Документът, който аз ви показвам, е досие номер 6 на господин Фазакас, където е написано неговото партизанско име. Той е, на... Той е работил като официален агент на унгарското Штази е, под е, е, името Стефан. Това е лъжа на унгарското правителство и мисля, че нашата комисия трябва да направи нещо. Аз съм съгласна с господин Гайер. Нашата комисия не е съд. Обаче едно дете на 10 години може да разграничи лъжата от истината. Всеки, който може да чете, ще прочете, е, че агентурното име на господин Фазака се Стефан, а унгарското правителство твърди, че това му било бащиното име. това е неговото агентурно име. és ennek a tájékoztatásnak írásban is hangot fogok adni, hogy minden információ birtokában tudják a frakciók és a шаки. И е, е, за това искам да вземете под внимание това, което ви съобщавам. Ще ви го съобщя и писменно, за да могат депутатите да се изградят мнение. Госпожа Гресе. И страхувам се, че след е, подобна дискусия няма да отиде много по-напред. Ние не сме взели решение и не можем да вземем решение и е, за това не искам е, да благоприятствам някой, който е бил или не е бил агентурно агенту, агент. Е, смятам, че е по-добре да продължим с вота. Председателя, продължаваме. За разлика от казаното от господин Дойч, аз отговорих на господин Оди. Единственото, което можем да направим е да кажем, че не сме компетентни да отваряме дискусия. И така, е, ще говорим за това, може би, на края на съобщение, на събранието, на заседанието. Е, господин Чернецки, господин председател, аз говорих по темата на срещата на координаторите. Аз е, е, мисля, е, така, сега, кой говори от името на Народната партия? Господин Дойч или господин, госп, или госпожа Гресе? Те принадлежат на една и съща политическа партия, обаче казват различни неща. Господин председател, я казва, че в бюджетната комисия всеки говори от лично име и има право да вземе думата. Госпожа Греслер е координатор е, от Народната партия. Нещата са ясни. И затова дайте да вървим напред и ако ни остане малко време на край, ще се върнем на този въпрос. И така, сега пристъпваме към първа точка от дневния ред за днес след обед а именно освобождаването от отговорност за 2008 година, общата бюджета на Европейския съюз, глава 3 комисия. Преди да дам думата на господин Либерацки, бих е искал да поздравя господин Шемета, комисар, който е тук и който иска да каже нещо накратко преди да гласуваме. Господин председател, уважаеми господа. Сега вече процедурата по освобождаване е вече е в е, ход. Това е много важно, но важно е да започнем и новия диалог между нас. Тук бях заедно с е, колегите си, за да ви запозная с е, ситуацията и перспективите за развитие в най-ключовите области на структурните фондове. През месец март началото получихте и писмо от комисар Левандовски и от мен самия по отношение при разглеждането на финансовите разпоредби. Заедно с е, Шефкович ви предоставих списък с е, организации е, НПО, които получават финансиране. И разбира се, аз се присъединявам и към препоръките на парламента, които ще бъдат е, издадени официално през месец април и ще ги използвам по-нататък. Искам да използвам тази възможност да изразя своят твърд агажимент по отношение на а, приемствеността и сътрудничеството с моите колеги в комисията. Много важно е да се повиши качеството на разходваните средства. Искам да подчертая – че ще продължим по пътя на напредъка, който е регистриран през последните години, но е необходимо време, за да направим и нещо още повече. Различните планове за действие по отношение на управлението на средствата ще покажат своето положително въздействие. Очаквам първите развитие и положителни стъпки да видим в 2010 година и това да бъде тенденция и за в бъдеще. Бъдещия прогрес не е възможен без сътрудничеството на всички участници, в това число са в Сметната палата и държавите членки. Очакваме активното участие на държавните членки. Заедно с останалите комисари, аз искам да ви уверя, че няма да чакам приемането на различните внесени е, предложения за изменения, аз ще започна да работя по всички инструменти и мерки, които а, е, са приложими по смисъла на Лисабонския договор. Освен това, според мен, Европ... Сметната палата има изключително голямо значение по отношение управлението на средствата. Е, Европейската сметна палата непрекъснато ви информира за своите решения и заключения изключително важно е да се разглеждат всички области. Комисията приветства в близко бъдеще разграничаване на различните области, например между старите и новите програмни периоди. Освен това, надявам се, че когато законодателят постановява, е, Сметната палата ще отчете новият, новата концепция по съответния подходящ начин. Ще ви запозная през месец май с а, е, е, плана за следващите години за освобождаване от отговорност, както и всички останали планове. Всеобщото действия по отношение защитаване финансовия интерес на общността е в сърцевината на нашата програма и аз също ще споделя своите виждания по този въпрос. Позволете накрая да благодаря на господин Либарацки, докладчика по тази тема, по отношение доклада 2008 освобождаване от отговорност. Благодаря и на всички вас в вашата комисия за подкрепата по отношение постигане на по-добро управление на средствата на европейския бюджет. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар. Господин Либерацки, имате думата. Благодаря ви. Процеса за освобождаване от отговорност е една смесица гледане назад и погледа напред. И в този случай не правим изключение. Ние сме в началото на работата на нова комисия. Необходимо е да преодолеем проблемите от миналото и да преминем напред с новите програми и разпоредби. Благодаря за помощта от всички колеги в комисията. Благодаря на комисарите, благодаря на целия екип. И преди всичко, благодаря на секретарията, които работиха изключително много, за да може този доклад да стигне до сегашното си състояние. По отношение на критиката за миналото, със съответните изисквания и приканвания за действие в бъдеще, това е много важно, а с новия договор вече имаме и нова съвместна отговорност, съвместно с европейските институции, държавите членки по отношение управление на бюджета. Освен това, доклада посочва кои са стъпките, които трябва да бъдат предприяти на различни нива. Процесът на освобождаване, искам да подчертая, е все още неудовлетворяващ. И поради тази причина, Искам да се направи преразглеждане на графика и в крайна сметка да може да се покрие цялото поле от проблеми. Освен това, аз съм заложил и цели, които трябва да бъдат постигнати, за да се постигне усъвършенстване на нашата работа. Обръщам вниманието на комисията по този въпрос имам впечатление, че тези цели вече сериозно се разглеждат от новата комисия. Освен това, в доклада изисквам от Сметната палата да ни даде възможност за по-детален анализ по отношение на кохезионната политика. Дори да се разработят отделни анализи за отделните програмни области или пък да има отделни одити – по отношение на законодателните периоди. Очаквам, че ще подкрепите доклада сега и в пленарна зала. Освен това, очаквам да работим съвместно успешно. Господин председателю, благодаря. Благодаря, колеги, за вашето внимание. Много благодаря господин Либерацки. Благодаря за всичката ви дейност, която вие успяхте да изпълните. Благодаря за вашето усилие И сега започваме с гласуването. Освобождаване финансова година 2008 година, бюджета на комисията. Започвам с предложението за решение, общо решение. Моля, гласувайте за освобождаване. Come? Tutto Oh, one, two, three, four. Yeah. Okay. Allora, mettiamo in votazione eh, la proposta di decisione sul discarico dei primi quattro. Само да уточним. От първо, второ и трето изменение, това гласуваме в момента освобождаване. Моля, край на гласуването. Приема се 24 за, 4 против. Второто пада. Преминаваме като гласуваме цялото предложение. Моля, гласувайте. La votazione чуса. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме. Сега а, образование и култура. Освобождаване от отговорност. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 25 за, 4 против. Сега изпълнителна агенция конкурентно способност и иновации. Моля, гласувайте. трябва да се върнем към окончателното решение за агенция, аудиовизуалната агенция. Много ви моля да гласуваме това най-напред. Благодаря. Край на гласуването. Приема се. След това освобождаването от отговорност на Агенцията за способност и иновация. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 25 за, 4 против. Сега, предложение за решение като цяло, моля да го гласуваме за същата агенция. Гласувайте, колеги. Край на гласуването. Приема се Сега, изпълнителна агенция здравеопазване потребителите, много ви моля, гласуваме освобождаване от отговорност. Край на гласуването. Приема се 25 за, 4 против. Като цяло гласуваме предложението. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към изпълнителна агенция Трансевропейска транспортна мрежа. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 23 за, 4 против. Приема се. Сега гласуваме предложението като цяло. Моля да гласувате. Край на гласуването. 23 Приема се. Сега. Решение счетоводно. Приключване 14, 15, 16. Моля, гласувайте. Благодаря. Край на гласуването. Приема се 24 за, 4 против. Следващото пада. 19-то изменение гласуваме в момента. Край на гласуването. Приема се. И така, гласуваме като цяло предложението за решение. Благодаря. Край на гласуването. Приема се 24 за, 4 против. Продължаваме с резолюцията. Първо устно изменение. Моля, гласувайте го. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме 20-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 21 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 22 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 23 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега, второ устно изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 24-то се оттегля. Моля, гласувайте за 25-то изменение. Край на гласуването. Приема се. 26. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 27 изменение пада. Гласуваме 28 в момента. Край на гласуването. Отхвърля се. Моля, гласувайте 29-то изменение. Край на гласуването. Приема се. Тридесет и първо. Моля, гласувайте. Председателя се поправя. Гласуваме 300. Изменение. Край на гласуването. Приема се. 31 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Тридесет и второ. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Тридесет и трето изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Устно изменение номер 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 35-то изменение. Моля, гласувайте. Благодаря. Приема се. 36-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Моля, гласувайте 37 изменение. Край на гласуването. Приема се. 38. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 39. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 40 гласуваме. Край на гласуването. Приема се. 41 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 42. Гласуваме. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега, от 43 до 45 гласуваме ги анблок, ако сте съгласни. Край на гласуването. Отхвърлят се. 46-то изменение. Край на гласуването. Приема се. 47. Край на гласуването. Приема се. 48. Край на гласуването. Приема се. 49. Край на гласуването. Приема се. 50. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Устно изменение номер 4. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 52. Край на гласуването. Приема се. 53. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 56-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 58. Край на гласуването. Отхвърля се. 60. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 61. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 62. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Устно изменение номер 5. Край на гласуването. Приема се. 64 моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 65-то. Край на гласуването. Отхвърля се. 66-то. Край на гласуването. Приема се. 67. Край на гласуването. Отхвърля се. 68. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 69. 69-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 70-то. Край на гласуването. Отхвърля се. 72. Край на гласуването. Отхвърля се. 74-то. Край на гласуването. Отхвърля се. 73-то. Край на гласуването. Приема се. И сега стигаме до устно изменение номер 6. Край на гласуването. Приема се. Седемдесет и шесто. Край на гласуването. Отхвърля се. 77. Край на гласуването. Отхвърля се. 78. Край на гласуването. Отхвърля се. 80. Край на гласуването. Приема се. 81. Край на гласуването. Приема се. 82. 83. Поправя се председателя. Край на гласуването. Приема се. 84-то. Край на гласуването. Отхвърля се. 85-то. Край на гласуването. Приема се. 86-то. Край на гласуването. Приема се. 87. Край на гласуването. Отхвърля се. 88. Край на гласуването. Приема се. 89. Край на гласуването. Отхвърля се. 90-то. Край на гласуването. Отхвърля се. 91-во. Край на гласуването. Отхвърля се. 92-ро. Край на гласуването. Приема се. 93-то. Това пада. 94-то и 5-то и 6-то. Край на гласуването. Отхвърля се. 97. Разделно гласуване. Гласуваме първата част. Край на гласуването. Отхвърля се. Втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 98. Край на гласуването. Приема се. Сто. Изменение стотно. Край на гласуването. Приема се. и две. Край на гласуването. Отхвърля се. 103. Край на гласуването. Приема се. 104. Край на гласуването. Приема се. 105. Край на гласуването. Приема се. 107. Край на гласуването. Приема се. 108. Край на гласуването. Приема се. Устно изменение номер 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 110. Край на гласуването. Отхвърля се. Устно изменение номер 8. Край на гласуването. Приема се. 113 то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 114. то Край на гласуването. Приема се. 115. Разделно гласуване, три части. Моля, гласувайте по първа част. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. А сега за трета част. Край на гласуването. Отхвърля се. Сто и шестнайсто. Край на гласуването. Приема се. 118. Край на гласуването. Приема се. Устно изменение номер 9. Много благодаря за дадената ми дума. Господин Гайер, тук искам да внеса едно устно изменение. Ще ви го предложа в устен вид сега. Е, това е едно изявление. По отношение на регламентите, регламента за персонала – Пре... Тук изменението е във връзка с общата разпоредба за персонала с английската дума диплоз. тук що е внесено устно изменение. Председателя продължава. Гласувайте. Приема се. 120. Край на гласуването. Приема се. 121. Край на гласуването. Приема се. И сега разделно гласуване в две части. Първа част Край на гласуването. Отхвърля се. Втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 123-то изменение гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 124-то. Край на гласуването. Приема се. 125-то. Край на гласуването. Приема се. 126-то. Край на гласуването. Отхвърля се. Устно изменение номер 10. Моля, гласувайте. Апровато. Приема се. Сега стигаме до 128. Край на гласуването. Приема се. 11. Устно изменение. Край на гласуването. Приема се. Емендаменто 130 e 131, la votazione è aperta. Гласуваме 130 и 131 заедно. Край на гласуването. Отхвърлят се. Реги 1. Гласуваме. Край на гласуването. Приема се. 133. Поправя се е, председателя. Гласуваме 132 в момента. Край на гласуването. Приема се. 134. Край на гласуването. Приема се. 135. то Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 136. Край на гласуването. Отхвърля се. 137. Край на гласуването. Отхвърля се. 138. Край на гласуването. Приема се. Девето изменение на Реги. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 139. Край на гласуването. Приема се. Устно изменение номер 12. Моля гласувайте. Край на гласуването. И се приема предложението. И сега а, гласуваме Реги 10. Край на гласуването. Приема се. Трето. Пак на Реги. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Устно изменение номер 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 140 изменение. Край на гласуването. Приема се. 141. Край на гласуването. Отхвърля се. 142 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Номер 8 на Реги. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Номер 5 на Реги. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Номер 6 на Реги. Край на гласуването. Отхвърля се. 143. Край на гласуването. Приема се. Седмо на Реги. Край на гласуването. Приема се. 144. Гласуваме. Край на гласуването. Приема се. 145. Първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Е, Емендаменто 11, комисионе Реджи, ла votazione... 11 е, от комисия Реги, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 12-то на същата комисия. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 13-то изменение на регионалното развитие. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Първо изменение на комисия по заедостта. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Второ, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Трето изменение на същата комисия. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Така. Сега от четвърто до десето Амблок. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. От 146 моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 147 моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 148. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 149. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 150 изменение. Моля, гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега на Комисията по околна среда от първо до 8 амблок. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Девето. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Е, имко. Първо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Имко 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Имко 3 до 5 анблок. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Имко 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. От 1 до 11 на Комисията по транспорта, моля гласувайте. От 1 до 11 Край на гласуването. Приема се. 12-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Първо на Комисията за култура. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Култура второ. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Култура трето. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Култура 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Култура 5. А Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Култура 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Култура 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Култура 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Култура 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Култура 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Комисията по граждански свободи от 1 до 3 блок. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме блок. Изменението от 151 до 157. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. комисия за жените от първо до десето. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Устно изменение номер 14. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Устно изменение 15-то. Край на гласуването. Приема се. Изменение 160. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Устно изменение 16-то. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 162. Начало на гласуването. Сто шестдесет второ. Сто и второ. Моля, гласувайте. Отхвърля се. 162 отхвърлено. Сега, устно изменение 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сто шестдесет и пето. Начало на гласуването. 166-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 167. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 168. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 169-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 170-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 171-во. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 172. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 173. Начало на гласуването. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 174. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Устно изменение 18. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сто седемдесет и шесто. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 177 на две части. Първа част, моля гласувайте. Край на гласуването, приема се. Втора част, моля гласувайте. Край на гласуването. Също се приема. 178. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 179. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 180. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 181. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 182. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 183. Е, Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 184. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 185. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 186. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 187 и 188 заедно. Гласувайте, ако обичате. Край на гласуването. Приема се. 189, 190 заедно, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 191, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 192 отпада. 193. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 194. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 195. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 196. Моля, гласувайте. Сто деветдесет и шест. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 198, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 198. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Афет, пето изменение. Моля, гласувайте. Не. Е, пристъпваме към 199. Моля, гласувайте. А, край на гласуването. Приема се. Изменение 200, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 201, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 202, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 203. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 204. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 205. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 206. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 207. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 208. Моля, гласувайте. А, не, всъщност отпада. Отпада. И сега гласуваме по изменената резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 24 гласа за, 4 против, 1 въздържал се. Благодаря, господин Либератски за свършеното от вас работа. Ние продължаваме. И така, общ бюджет на ЕС, освобождаването отговорност, връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2008. Давам думата на докладчика господин Чернецки. Благодаря много, господин председател. Свалих си сакото, защото всеки път, когато взимам думата е, и особено когато говоря за бюджет, е, ми става много горещо. Проведохме доста оживена дискусия по тази тема. Бяха внесени много важни изменения след тази дискусия. по изпълнението на бюджета от съвета и други институции. И за да бъда кратък, ще кажа, че имаме проблем, не нов, свързан с съвета. Този проблем беше факт и миналата година, така че освобождаването от отговорност се извърши чак през ноември миналата година за предишната финансова година. Председателят знае, че се срещнахме с представители на съвета. Много интересна среща, но недостатъчна според мен. Бяха ни предадени някои документи, важни документи, но те се отнасяха не толкова до отчетния период 2008, а 2007. А, аз съм историк по образование и проявявам силен интерес към тези документи, но след като те не се отнасят до финансовата година, която разглеждаме, тези документи, колкото и да са интересни, не могат да ни бъдат от полза за освобождаване от отговорност за 2008 година. Много е важно за нас а, с Европейският съвет да третира като истински партньор Европейския парламент. И ние се обърнахме към съвета, за да ни бъдат предадени допълнителни документи, но не получихме до този момент всичко, което ни е необходимо. Така че днес не би трябвало да приемем освобождаването от отговорност на съвета. Смятам, че този въпрос трябва да остане отворен, да продължим срещите с съвета да останем отворени към предложенията, които ще направи съвета, но днес е прекалено рано за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на този бюджет. Именно това е моето искане, обращение към колегите. Що се отнася до другите европейски институции, аз на практика приех всички изменения. Някои не можах все пак да включа, но това е защото те пък са включени в други прияти от мен изменения. Поздравявам всички колеги за извършената работа. Смятам, че сега този доклад има много по-завършен вид от първоначалната версия, която представих. Така че благодаря отново на всички координатори от всички политически групи и на всички, които внесоха изменения. Благодаря ви. Благодаря, казва председателят. И сега преминаваме към гласуване. да. А, гос... Наистина е много интересно да видим какви коментари е направил а, съвета преди да гласуваме. Така че бих искал съветът да направи кратък коментар преди да преминем към гласуване. Това е моята препоръка. Струва ми се, казва председателят, че съветът е, отсъства от залата. Има ли някой представител на съвета тук? Не, няма. Тогава преминаваме към гласуване. И така, извинение първо, което се отнася до общото освобождаване от отговорност съвета. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте.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 Приема се 26 гласа за, 1 против. Преминаваме към е, предложението за общото е, решение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 26 гласа за, 1 против. Сега преминаваме към резолюциите. Изменение 6. Гласувайте, ако обичате. Край на гласуването. Приема се. Изменение 7. С. Край на гласуването. Приема се. Изменение 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 10 което може да се разгледа съвместно, да се гласува съвместно с Д. Край на гласуването. Приема се. То numero 11. La votazione aperta. Моля, гласувайте по 11-то изменение. Approvato. L'emendamento numero 9. La votazione aperta. А сега по девето изменение. Край на гласуването. Приема се. Устно изменение е. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 14-то. Гласувайте. Azione chiusa. Апровато. Emendamento 16. La votazione aperta. И така, преминаваме към 16-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 15-то. Гласувайте, ако обичате. Край на гласуването. Отхвърля се. 13. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 17. Изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 18. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Изменение 19. Гласувайте, ако обичате. Прекратете гласуването. Приема се. Устно изменение F. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега анблок, изменение А, Б и Ж, Г. Гласувайте, ако обичате. Край на гласуването приемат се. Изменение 21. Край на гласуването приема се. 22 изменение. Гласувайте по него. Край на гласуването. Приема се. 23-то, 24-то. Гласувайте анблок по тях. Approvati. Votazione finale sulla mozione della risoluzione. И така, по окончателния вариант на резолюцията гласувайте, ако обичате. Край на гласуването. Приема се с 27 гласа за. Поздравление за докладчика. Сега продължаваме с Европейския съд. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Окончателния вариант, окончателния текст на решението. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 27 за, сега по изменение първо, моля гласувайте. Приема се. Изменение второ, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Трето изменение. Гласуването започва. Край на гласуването. Приема се. И така, а, окончателната резолюция. Моля, гласувайте. Приема се с 28 гласа за. Сега преминаваме към сметната палата. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 24 за 1 глас против предложението в цялостния му вид. Моля, гласувайте по него. Край на гласуването. Приема се. А, изменение първо. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение второ. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Изменение трето. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Четвърто. Изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Проекто резолюцията с измененията. Гласувайте по целия текст. Край на гласуването. Приема се 27 гласа за един против. Сега преминаваме към освобождаването отговорност бюджета на економически и социален комитет. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 24 гласа за, 2 против. Предложението за решение за освобождаването отговорност. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение първо. Гласувайте по него. Край на гласуването. Приема се. Изменение второ. Прекратете гласуването. Приема се. изменение трето. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. И, и сега по резолюцията с измененията. Край на гласуването. Приема се 26 гласа за, 2 против. Преминаваме към Комитета на регионите. Край на гласуването. Приема се 25 гласа за, 2 против. Предложението за решение за освобождаване от отговорност. Моля, гласувайте за това. Край на гласуването. Приема се. Изменение А. Устно изменение А. Гласувайте. Приема се. Изменение първо. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Изменение второ. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Предложението за резолюция с измененията. Край на гласуванията. Приема се 26 гласа за 2 е против. Сега преминаваме към бюджета на Европейския омбудсман, освобождаването отговорност. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 29 гласа за. Предложението за решение за служебната отговорност. Край на гласуването. Приема се 29 гласа за. И така, благодаря на докладчика господин Чернецки за положените усилия. vabbè, questo l'abbiamo già votato. Questo qua? O no? No, ne è rimasto un altro. Il super... Chiedo scusa che c'era un altro. Моля да ме пропуснахме да гласуваме за Европейския надзор орган по защита на данните. Така че гласувайте по е, е, освобождаването от отговорност. Приема се 28 гласа за. След това предложението за решение. Край на гласуването. 28 гласа. няма въздържали се, няма против. Цялата резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравления, поздравления за докладчика. И сега. Punto dell'ordine del giorno Преминаваме към последната точка от дневния ред. Защита на финансовите интереси на европейските общности, борба срещу измамите, годишен доклад, финансова година 2008 година, така че сега давам думата на господин Коцолинно. Allora, Sarò brevissimo. Eh, il rapporto... me... Ще бъда изключително кратък. Докладът е, изтъква елементи, свързани с защитата на финансовите интереси на общността, борба срещу измамите. Благодаря на всички колеги, които помогнаха в работата по доклада. Техния принос е, много обогати текста преди няколко седмици. Е, бяха внесени 36 изменения. Имаме и становището на Комисията по регионално развитие, което е пространно. 10 компромисни изменения, едно основно изменение на докладчика и е, един е, списък за вод, в който са включени и приятите изменения. По компромисните изменения се спряхме на четири теми. Ефективност на контрола, т.е. на разходите на държавите членки, необходимостта от намаляване на неизправностите, като се подобрят правилниците и прозрачността, борба срещу корупцията и финансовата престъпност, както и е, разликите в обществените търгове, публичните търгове и накрая ролята на ОЛАФ, е, като поставяме ударението върху необходимостта ОЛАФ да бъде независим орган, е, сътрудничество с държави членки и възможността на ОЛАФ да упражнява контрол върху значителни вноски на Европейския съюз в ООН. Ние не искахме да отменяме е, ресурси за други източници, е, ако е, се наложи Олав да припегне до тях. И последната точка на компромис. Искахме да останат препратките към страни, където възникват проблеми съответно годишни, в съответствие с годишните доклади на парламента. Мисля, че като цяло можем да бъдем удовлетворени. Аз съм е, доволен от свършената работа заедно с останалите колеги и мисля, че днес можем да приключим работата е, в положителен тон. Благодаря ви, казва председатели. Пристъпваме към гласуване. Даменто номер 1, la votazione aperta. И така, изменение. Първо, моля, гласувайте. Chiusa. Approvato. Emendamento numero 2, la votazione aperta. Е, изменение. Второ, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 3. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно предложение 1. След това реги 2, 3, 5 и 6. Гласувайте по тях. Край на гласуването. Приема се. Изменение 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Реги 9. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Седмо изменение. Гласувайте, моля. Votazione chiusa. Approvato. Emendamento di compromesso. Приема се компромисно предложение 8. Гласувайте по него. Край на гласуването. Приема се. Компромисно предложение. Гласувайте по него. Край на гласуването. Приема се. Десето изменение. Край на гласуването. Приема се. Компромисно предложение 10. Край на гласуването. Приема се. Второ компромисно а, изменение. Гласувайте по него. Край на гласуването. Приема се. Четвърто компромисно предложение. Край на гласуването. Приема се. 14-то изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 17. Втора част на 17. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 22 изменение. Край на гласуването. Приема се. 23-то. Първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част на 23. Край на гласуването. Приема се. И изменение 24. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 26. Първа част. Край на гласуването. Приема се. Втората част на 26. Край на гласуването. Приема се. Компромисно предложение 5. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Приема се. Трето компромисно предложение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Устно изменение 27. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 28. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 29. Край на гласуването. Приема се. Изменение 30. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 31. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. изменение 32. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно предложение 6. Край на гласуването. Приема се. Компромисно предложение 7. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 35-то изменение. Край на гласуването. Приема се. 36-то изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. И така, по окончателния текст, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 25 гласа, двама въздържали се. Поздравявам господин Коцолино. И така, приключихме с нашата работа. Следващата среща е на 20 следващото заседание на 26 април в 15 часа. Благодаря ви. Довиждане.